Good afternoon. Um, I would like to first to adopt the agenda and I have some announcement before we start. И така, колеги, да приемем дневния ред най-напред. Имам съобщения за вас. Докладчиците ще са на време. Най-напред на 24 май ще имаме заседание от 9. Ще говорим за измененията на проекто доклада за Европейската Централна банка. След това ще имаме общите препоръки за, на координаторите от 22 април. Имаме и регламента за общите разпоредби и структурните фондове. Тук ще имаме становища, ще имаме номиниране на докладчици за други досиета. Това още предстои, нямаме за момента номинациите. Економическото, економическата, економическото управление, ще говорим за това с финансовите министри на някои държави членки, особено Холандия, не, Недер, Нидерландия, Гърция, Германия, Португалия. Ще говорим за това през юли. По смисъла на правило 99.5 ще искаме временен доклад. Ще имаме остен въпрос към комисията. Това бе решено за паричния съюз. Ще искаме да се изпрати писмо до директора на Евростат за прилагането на статистическата програма. Освен това бе решено на заседанието на координаторите да поканим председателя на Еврогрупата Има проекто програма за мисията в Атина на 25 и 26 юни. Тази програма ще бъде разпратена на координаторите. Ще има колеги, четири колеги от НП, четири от социалистите и демократите, един от ЕКР, един от Алта, един от Зелените, един от ГОЕ. Имаме проект по доклада, за който ще отговаря Столоян. Делегации ние решихме, че ще говорим за седалището на Европейската Централна банка в Франкфурт. Предстоят мисии в през юли. Ще имаме състава за мисиите от НП, социалистите и демократите ЕКАРЕ и АЛДЕ. Подготовка на края на мандата бе решено да има размяна на мнение с съвета. Няма да има специални заседания през зелените седмици 38.44.51, и понеделниците в Страсбург и четвъртък след обедите трябва да бъдат използвани по-рационално. Сега за инвестициите в социалната инфраструктура. Ще има доклад. Освен това, бе решено. Извинявайте. По този въпрос за надзора още нямаше дискусия. Сега за тристранните срещи. Имаше втората тристранна среща за регламента ЕСН Плюс на 14 май. Това беше много продуктивен трилог. Говорихме по член 3, 4, 5, 12, 22. бе даден мандат на техническо равнище за подготвителната работа за директивата. Преговорният екип предложи позиция по член 21. Следващия трилог е за 30 май насрочен. Should start our scrutiny slot, uh, which uh, is on Solvency 2, as you know, I don't need to recall the importance we uh, give. Uh, yes, I see you, Mr. Klintz. Glad... Виждам, господин Клинц е, е тук. Чудесно е, че вие сте тук. Но не знае дали вие може да представяте ЕНП докладчика. Ами ще ви позабавлявам и ще ви обясна нашата концепция за въвеждането на слота за надзор. Това са много релевантни мерки. Ще обясна защо решихме да имаме а, е, този надзор в платежоспособност 2. Това не е изненада, защото, както вие знаете, а, е, това е работа, която е свързана с делегираните актове за преосмислянето на изискванията за, за капиталовите изисквания, свързани с платежно, платежоспособност 2. Радвам се, че директорите от ЕИОПа са тук. Имаме и представители на комисията. Нека започнем нашия обмен на мнение. Искам да започна с представителите на ЕОПА, господин Фаусто Паренте. ЕОПА ще ни даде техническия, техническата перспектива. Първо, думата има господин Паренте, след това ще дам думата на господин Мерлин. Благодаря. Благодаря за поканата. Ние сме готови да говорим по тази тема. И така, платежоспособност 2 вече функционира, вече я използваме и сега е време да започнем преосмислянето за и подобрението на системата. Ние по принцип даваме технически съвет на комисията. Ние отговорихме на тяхното очакване, на тяхното желание за такива съвети и се съсредоточихме върху следните аспекти. Пропорцион... Принципа за порционалност на следващо място, премахване на ограниченията за, економия... за економиката, и на трето място премахване на техническите несъответствия. Нашите съвети са доста дълги, за това ще се спра на основните моменти. По отношение на пропорционалността, ние предлагаме комисията да приеме някои опростени изчисления на някои подмодули за риска. В този смисъл те, това са опционални опростявания, така че бизнесът да разбере е, и да прецени дали да ги използва или не. Освен това въвеждаме и предлагаме намаляването на, кредитните, на разчитането на кредитните рейтинги. Тук също предвиждаме опростяване. То е свързано с, с общия преглед за колективните инвестиционни фондове. Тук предвиждаме по-простени процедури за осигурителните предприятия. На следващо място искаме да подобрим финансирането на економиката. В този смисъл мислехме за упростяване на нелиствания капитал – това е нещо подобно на това, което посъветвахме комисията по отношение на инфраструктурата. Имаме определени обективни критерии, които предлагаме, така че риска да бъде оценен на тези ин... видове инвестиции, защото става дума за листван капитал и за капитал с рейтинг. Това е нашата цел – Естествено, всичко зависи от оценката на, на осигурителите. Освен това, предлагаме и преосмислене на, калибра, на калибрирането по отношение на рисковете, рискове свързани с катастрофи, природни катастрофи или заплахи за здравето. Освен това, предлагаме да се калибрира риска от лихвените проценти, защото това, което се случи, не бе предвидимо през 2008 година. Ние предлагаме рекалибрация и това е част от съвета, който дадохме на комисията. Това е съвета, който обсъдихме с всички заинтересовани страни. Освен това, предложихме да приложим новата технология за 3 години. Последната област, която искам да спомена, е третирането и начина по който може да използваме капацитета за поемане на загуби за отложени данъци. Ние видяхме, че 70% на това перо в балансовия отчет подлежи на тези на това третиране. Това са около 100 милиарда евро. Това са авуари, които са много специфични и ние се опитахме да поощрим създаването на един по-добър баланс между гъвкавостта и сравняемостта на резултатите. Така че тук отново въвеждаме някои принципи, например да се намали проектирането на бъдещите печалби от бизнес плановете на предприятията или проекциите на бъдещата възвръщаемост върху активите, което трябва да е оценено пруденциално и да почива на доказателства. И така, като цяло, ние свършихме нашата работа благодарение на сътрудничеството с всички заинтересовани страни. Участвахме в публични консултации, бяхме организирали и кръгли маси. Благодаря на всички онези, които помогнаха на ЕИОПа да намерят техническите решения. Ние смятаме, че те са адекватни и ще помогнат за бъдещото функциониране на осигурителния сектор за следващите 2-3 години. Благодаря. Thank you, uh, от Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Много съм благодарен за тази възможност да представя измененията към акта по делегация по неизпълнение 2. Нека първо да очертая общата картина, за да обясня защо се предлага тази промяна. През 2013 година беше договорена директивата Omnibus 2. Тогава голяма част от съдържанието на, делегираните, на актовете по делегация вече беше проверена в а, проучвания за а, количествено въздействие. Някои заинтересовани страни обаче искаха промени, особено що се отнася до изискванията за капитала, изчисленията за тях преди влизането в сила на актовете по делегация, за да не се а, осложни работата. По този текст се искаше преглед на капиталите изисквания до края на 2008 година, казва оратора, което беше включено в 150, член 150. От тогава Но сам комисията на няколко пъти е разглеждала въпроси, свързани с инвестициите, като част от проекта за капиталовите пазари и по-конкретно дъл... Е, фондовете за дългосрочни инвестиции и за инфраструктурни инвестиции. Освен това, скоро ще се приемат капиталови изисквания е, по определени е, отглеждани определени от обстоятелства, свързани с секюритизацията. И нашата цел е, е това изменение да се добави към акта по делегация, е възможно най-скоро. Прегледа през 2018 година представлява възможност да се занимаем с някои технически въпроси, повдигнати от комисията през 2015 година по време на консултациите. Е, имаше такива консултации в контекста на ЕИОПА и се очертаха няколко области пропорционалност, технически несъвпадения, неелиствен капитал и частно пласиран дълг. Получихме последния доклад от ДЯПА на 28 феврари с подробен анализ на 25 теми. Благодарим на ЯПА за целенасочената работа по този доклад нейният принос е изключително полезен. И ние организирахме публично изслушване а, за Solvency 2, 27 март в Брюксел. 300 участници имаше и това беше също полезен момент, свързан с дейността преди изменянето на акта по делегация. по настояще службите на комисията внимателно анализират съветите, идващи от Европа и оценката на въздействието, на която Европа предоставя. Виждаме, че много от заинтересованите страни като цяло подкрепят техническите подобрения, предложени от ЕОПА. И в комисията на техническо равнище като цяло имаме положително становище по повечето елементи от доклада на е, ЕОПА, но разбира се казвам това без да се предвижда по този начин крайната позиция на комисията. Имаше и някои критики за съветите, подадени от ЕОПА от, по собствена инициатива по време на публичните консултации и изслушването през март. Предложението за риска, свързан с лихвите, е, доста спорно и може да се увеличат капиталовите изисквания за застрахователите в Европейския съюз. И така темата, разбира се, е важна и ЕОПА има право да прави предложения по нея, но може би е за предпочитане темата да се разгледа като част от прегледа на директивата, който е предвиден за 2020 година. Този преглед ще бъде по-широка оценка на въздействието на Solvency 2 върху дългосрочните дейности е, в областта на застраховането и ще обхване основните пруденциални въпроси. Що се отнася до застрахователните фирми, съветите за нелиствения капитал предоставят добра основа за добра работа в този клас, а пък за дълга без рейтинг, там трябва да има същото пруденциално третиране, както и при корпоративните облигации. Тези два елемента съвместно ще направят по-лесно предоставянето на капитали от застрахователни фирми за обществото. Графикът. Измененията към регламента са предвидени до края на тази година, както беше споменато в средносрочния преглед на Съюза на капиталовите пазари. Започнахме през 2018 година е, работата по прегледа, но това съвсем не е края. Предвижда се преглед на самата директива през 2020 година и там могат да бъдат направени и по-големи промени към директивата. Планът за действие за устойчиво финансиране вече гарантира да, че ще се обърне внимание на правилата за потенциалния надзор и ще изпратим съвети към ЕОПА по темата по-късно тази година. Работим и по капиталовите инвестиции в най-широк план и провеждаме проучване за движещите сили при застраховането от страна при инвестициите от страна на застрахователни компании и пенсионни фондове. И по-голямата част от ще бъде предоставена до края на тази година. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Thank you very much. Благодаря. Благодаря и на комисията. Споменахте много важни аспекти. когато говорим за STS, прости, прозрачни и стандартизирани правила. Ще използвам възможността да ви зададем някои въпроси. и Ще започнем с нашия екип по преговорите. Господин Балц, за съжаление, не може да присъства тук така че преминаваме към групата на социалистите и демократите. Госпожа Берес има думата, освен ако някой не иска да си скаже името на НП. Заповядайте, моля. Разбира се, е, имате възможност за спонтанни изказвания. Мерси. Е, rapporteur фиктив de... Euh, merci de cette... Благодаря ви много. Благодаря, че ни предоставихте информация за последните развития по предложенията на Европа, на ЕЙОПА е, и комисията. Е, междувременно застрахователите бяха изслушани тук в е, комисията. Особено, що се отнася до предложенията, свързани с риска проистичащата от е, лихвите. Е, лихвения риск обаче е важна тема и може би не е добре да чакаме чак до 2020 година. Не е ли по-добре да се а, е, предвидят тези елементи още от сега, особено а, като знаем какво е въздействието на лихвения риск върху жизнеспособността на застрахователните е, фирми. Още нещо. Бяха възник... Е, споменати няколко теми. Е, нека да се спра на някои от тях. Първо, как може да се намали Е, сътресението върху дългосрочните инвестиции. Втората важна тема е нестабилността на пазара и нейното въздействие върху застрахователите. Кои са според комисията най-добрите варианти тук, както и според ЕАПА? И още две теми. Първо, безпокойствата, свързани с това, че има фирми, застраховащи външна търговия. Нещо, което се отразява на калибрирането по начин, който ги ощетява. сред 21-та теми, по които ЕЙОПА е работила, има ли някакво решение. След това, между застраховките живот е, и други застраховки, има ли възможност за рекалибриране? И накрая, една тема, която винаги е важна за моята страна, независимо от това дали се управлява от социалисти или не. Въпроса за стратегическото участие. Идеи, идеята е, е дерогациите, които се предвиждат, предвиждат по-настоящем, да се има предвид, че не покрива достатъчно широка област. Има някои стратегически въпроси, особено що се отнася до промишлеността. Как ще се развиват те? И накрая последен въпрос. Ясно е, че е, много законодателни текстове трябва да се е, преразглеждат е, и как ще се отрази това на рекалибрирането на несъстоятелност 2. Благодаря много. Е, Екаре Ашли Фокс. Нека да благодаря за презентацията. Има много заинтересовани страни които са се връщали към мен, които се безпокоят, че ЕЙОПА е твърде ограничаваща настоящия марш на риска е довел до задържането на, 2, на близо 2 милиарда евро за поддръжка на капитала, вместо да се инвестират те в реалната економика. Аз знам, че има основания да има капиталови изисквания, но не трябва те да са такива, че да налагат пречки за финансирането на економиката. Затова искам да разбера как комисията и ЕЙОПА прави така, че всички заинтересовани страни да бъдат включени в процеса и в конкретните изчисления, за да не се стига до ситуации, при които има прекалено големи ограничения и липсват средства за финансирането на економиката. Благодаря, господин председател. Алде, господин Клинц. Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик в Сянка, но съм докладчик в Сянка по досието за ЕСАС. В тази връзка съм а, говорил с много заинтересовани страни, които се интересуват от нова, ново регламентиране на ЕСАС. Това е от интереси за ЕЙОП. Директивата Совенси 2 влезе в сила през май 2013 години въведе нови структури в сферата на застраховането по цял свят. За тази цел беше предприят всеобхватен процес на преразглеждане през 2018 година. Трябваше да се проверят изискванията за капиталите. През 2021 година трябваше да се подходи холистично, за да се прецени дали нещата се развиват а, а, според очакванията. А, така че а, има а, две фази. Първата е по-ограничена върху капиталовите изисквания, втората по-всеобхватна през 2001 година всички тези преразглеждания ще се отразят на капиталовите изисквания изискванията бяха занижени и това имаше ефект, а ЕЙОПА направи препоръка а, да се преразгледа лихвения риск и да се предприемат съответните промени, а, така че изискванията да се намалят до една четвърт по отношение а, на а, ликвидността. А, имам въпрос дали Ейопа не стига твърде далеч с а, своите предложения и какво е мнението на комисията, защото тук не става въпрос само за технически промени, а за промени по същество които ще се отразят на потребността на предприятията от капитал. И по този начин ще се отразят и на възможността те да се финансират на пазара. Така че от една страна застрахователите ще имат повече сигурност, но в същото време застрашаваме една от целите на капиталовия пазар, а именно подобряване на възможностите за финансиране на инфраструктура. И се питам дали тези промени по същество не са мерки, които а, трябва да бъдат прерогатив на законодателите Европейския парламент и съвета. А, и може ли Европейската комисия да ги а, направи само по препоръка на ЕИОПа? Благодаря. Зелените и гуене не присъстват. Искат и колегите от не да вземат думата. Не искат. Сега има думата господин Столоян. Добре. И аз имам някои забележки и въпроси. На първо място искам да благодаря на ЕЙОПа за работата, за техническите препоръки. Благодаря и на комисията за нейната работа и за коментари. Тази тема е много важна. Остават някои въпроси. Започваме с а, а, дълговите инструменти без рейтинг. Смятам, че сме направили първата стъпка в правилна посока. Знаем, че в много законодателни актове си поставяме целта да зависим по-малко от външни рейтингови а, агенции. А, мисля, че трябва да работим повече по методологията, за да може тя да бъде изцяло приложима от страна на а, фирмите и да се прилагат най-високи стандарти за пруденциалност по отношение на платежоспособността а, по отношение на стратегическите капиталови инвестиции. Тази тема е много важна а, във връзка с а, капиталовите пазари, Съюза на капиталовите пазари. А, ЕИОПа има доклад по този въпрос. Искам да попитам дали комисията смята да направи интервенция, особено по критериите и промените. Във връзка с рисковете, споменати от комисията, свързани с лихвите, аз мятам, че според мен това трябва да се включи в прегледа от 2021 е, година, когато ще се направи по-глобална оценка на въздействието на всички промени. Може този въпрос да се включи и там. Говорим за преразглеждането за бъдеще и в тази връзка ще направя някои забележки а, за нещо, което искам да чуя от комисията и ЕИОПа. А, Имам предвид а, за приспособяването към а, волатилността а, от доклада на 101-109 страница. Виждаме, че а, онези национални пазари, които са по-волатилни, имат по-малка по-малък капацитет да се възползват от а, предвидените мерки. И искам да попитам доколко е подходящо а, портфолиото за а, образците и дали не трябва да се комбинират два критерия а, и да се отчетат спецификите на националните пазари, за да може да се възползват а, те от а, възможностите. Ако моите колеги нямат други въпроси, мога да дам думата на ЕЙОПа и на комисията. Заповядайте. Няколко коментара по въпросите, които зададохте. На първо място приспособяване към волатилността госпожа Берес и вие, господин председател, споменахте това. Разбира се, че ние наблюдаваме дългосрочните мерки в тази връзка и всяка година публикуваме доклад. Тази година докладът ни ще бъде по-широк и по-задълбочен. Това ще бъде третият поред доклад ще се опитаме да анализираме в дълбочина и в детайл и да дадем цялата тази информация на заинтересованите страни. Действително тази тема заслужава повече внимание, но в момента се занимаваме с въпросите, които изложих в началото. По стратегическите инвестиции в капитали Предложили сме на комисията информация по тази тема. Нямаме предложение в тази посока, защото дебата между надзорните, надзорниците не позволи да направим такова предложение. Но всички доказателства за използването и цялата информация, с която разполагаме, сме предоставили на комисията. За нелистваните дългови а, инструменти, засягаме този въпрос, работим по него от известно време. Опитваме се да ангажираме повече а, хора, за да предложим подкрепа на застрахователите и да намалим а, тяхната зависимост от а, външни а, оценки, рейтинги. Ще работим и за бъдеще по-сериозно в тази посока. За сега а, съветите, препоръките към комисията са една добра основа това са резултатите от досегашната дискусия. те ще позволят на застрахователните дружества и предприемачите да бъдат в тази област да бъдат по-ефектни. по отношение на лихвения риск, там е ясно и виждаме, че това е деликатен въпрос. Предлагаме да има постепенно прилагане, за да можем да видим какви са ефектите. Приемаме нещата несериозно. Очевидно 28-те надзорни органа смятат, че е от ключово значение комисията да получи тази информация, защото сега наблюдаваме присъствието на отрицателни лихвени проценти, които показват и границите на досегашния подход към лихвения риск. Така че този подмодул, свързан с лихвения риск, очевидно не отговаря на реалните условия. Има и други аргументи, има възможност да изчакаме общия преглед на всички дългосрочни мерки, ние предлагаме нещо, което е деликатно от наша гледна точка. Разбира се, институциите трябва да преценят дали нашите препоръки са добри или трябва да бъдат взети под внимание по-късно при следващия преглед. Споменахте и устойчивите финанси. Работим по тази тема. Ще работим по тази тема с комисията. Ще се опитваме да разберем къде можем да помогнем за устойчивостта на финансите. Имаме доста широк, обхватен работен план. Въпроси, свързани с пенсиите, също могат да помогнат в тази връзка. За сега не можем да кажем нищо повече, освен че трябва да обърнем сериозно внимание на този въпрос. Ако парламента, комисията и съветът а, ни предоставят а, допълнителни ресурси, за да се посветим на устойчивите ресурси, ще се възползваме от тази възможността. Например, а, рисковете свързани с климата това е доста технически въпрос и трябва да работим по този въпрос с помощта на експерти. Нуждаем се от вашата подкрепа под формата на ресурси. Тези въпроси са сериозни. Намираме се в началото на работата си. Ще работим, ще развиваме тези въпроси за бъдеще. Не знам дали отговорих на въпроса за маржовете за риска. Работим по компонента от рисковите маржове. Това е свързано с капиталите. Решихме да запазим сегашното ниво, защото нямаме достатъчно доказателства или данни, които да ни накарат да променим изискванията към сегашната цена на капитала. Така че този въпрос не се отнесе толкова до сегашната ни работа, а по-скоро до бъдещото по-обхватно преглеждане на директивата. Благодаря по отношение на ресурсите трябва да се обърнете по-скоро към държавите членки. Ние, разбира се, винаги се стремим и с удоволствие ще подкрепим нашите колеги. Комисията. Благодаря господин председател. Мисля, че а, госпожа Берес, господин Клинт и господин Фокс а, се изказаха във връзка с а, баланса между интересите на заинтересованите страни, стабилността на економиката, ограничаването на риска. Искам да ви уверя, че това е в сърцевината на политиката, върху която работим в момента. Ще подходим на две фази ще се посветим на конкретни въпроси в делегираните актове и една част от по-широките политики или философски въпроси ще оставим за по-обхватния преглед през 2022 година. Както каза господин Клинц, по основополагащи въпроси трябва да бъдат оставени, да бъдат решени от законодателите. По някои по-специфични аспекти. Лихвеният риск, както казах в уводните си бележки, смятаме тази тема за важна и заслужава да се разгледа внимателно. В същото време дори и при положение, че последните години лихвените проценти бяха много ниски, имаше проблеми, свързани с калкулациите на лихвения риск. Имаше и някои последици, свързани с финансовите цикли. И за това смятаме, че сега е момента да се, всъщност, е момента да се заемем с тези въпроси ще бъде по време на прегледа през 2022 година. Още няма нужда този въпрос да се обсъжда през 2018 година. Малко по-общо за капиталите. Прегледът от 2018 година се съсредоточава върху нелиствания капитал. Така, такива бяха плановете. А, но а, разглеждаме и някои други въпроси, свързани с нелиствения а, а, капитал. Смятаме, че е трудно в рамките на делегираните актове да се обсъди, да се засегне достатъчно добре този въпрос. Започнахме изследването преди малко. Резултати ще има в края на годината. Ще изчакаме тези резултати преди да направим предложение във връзка с капиталите. Същото въжи и за стратегическите капиталови инвестиции. Чухме критиките, че критериите за идентифициране на стратегическите участия са твърде тесни и представлява проблем за финансирането на економиката. Това ще бъде важна част от нашата работа, свързана с капиталите и част от проверката, преразглеждането през 2022 година. А, за дълговите инструменти, които не са рейтинговани, ЕИОПА даде добър съвет, а, с който ще се съобразим, ще отчетем. А, трябва да обърнем внимание и на 5 таван за тези инвестиции, както кое, който предложи ЕЙОПА. Не сме сигурни, че този таван е необходим. По-скоро целта ни е, е да има повече стимули за пласиране на частни капитали в Европа и за това не смятаме, че ще се придържаме към, тази, към този прак от 5%. По отношение на устойчивото финансиране, това ще бъде част от прегледа на делегираните актове. Ще поискаме консултация и съвет от АИОПа. Възможно е да има разпоредби в делегираните актове за доверителните, за задълженията на доверителите. По този начин ще сме сигурни, че застрахователните дружества ще дадат своя принос към устойчивостта на капиталовите пазари. Благодаря. Сега нямаме докладчик, който да направи а, съответните заключения. Ясно е, че Йопа е несъмнено квалифицирана и разясненията както от Айопа, така и от комисията бяха много важни ще продължим нашия диалог, свързан с делегираните актове и бъдещия преглед. Така че мисля, че можем да приключим. Благодаря на Марио Паренте, на господин Марлен и на другите членове на екипите от АИОПА и Европейската комисия и ще прекъсна заседанието за 15 минути.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 Yeah, sure Gracias.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

So we are ready to start. Uh, after short uh, um, uh, short break, we are starting with point number five. И така продължаваме с пета точка. Става дума за мерки за укрепване на административното сътрудничество в областта на ДДС. Това е предложение от ноември тази година. Важно беше тук да има сътрудничество с данъчните администрации на държавите членки. Трябва да има координация на одитите между данъчните администрации и правоприлагащите органи на европейско равнище. Изработват се ДДС план за действия. Господин Зелер е докладчик. Имаше доста изменения. Те вървят в посока на Е в посока на независимост на данъчните институции. Най-напред, докладчикът се извинява, че не може да присъства. Аз искам да се извиня за моето закъснение. Господин Зилер е съгласен, че е голям проблем данъчната измама в трансграничен аспект – Проучването на комисията показва, че загубите от ДДС измами са огромни. Има големи разлики в данъчните системи на държавите членки. Ситуацията се влушава за някои държави членки, където разликите в данъчните ставки са около 20%. Голям проблем е данъчната, са данъчните измами и укриването на данъци. Това е причината за недостига на събираемостта на ДДС в много държави членки. Докладчикът приветства предложението на комисията, което иска да поощри сътрудничеството между държавите членки в борбата срещу укриването на данъци. Ако погледнем предложението, ще видим, че докладчикът предлага, предлага някои изменения. Господин Зелер смята, че законодателното предложение трябва да осъществи баланс между изискването на, за информация и от друга страна защитата на личното пространство. В тази насока той ще представи изменения. Тези изменения се занимават с операциите на Еврофиск и на компетентните органи. Освен това са направени и препратки към съответното законодателство за защита на личните данни. Предложението трябва да осъществи по-добър баланс между отговорности и отговорности и изисквания изискванията към запитваните и запитващите органи. Предлагат се опростени механизми за, събираемо, за събирането на несъбраните ДДС данъци. Чрез тези изменения докладчикът се надява да изясни духа на предложението. Thank you very much uh, for your introduction and replacement of our rapporteur. We now have quite a few shadows. Uh... И така да преминем към <clears throat> докладчиците в сянка. Габриел Мато. Благодаря. Ще говоря на испански. Благодаря на господин Зелер за неговата работа. Благодаря за неговото предложение. Моето, моята оценка е положителна. Важно е да се преосмисли ДДС системата, защото ДДС режима не се развива в унисон и в крак с глобализацията на економиката. Имаме нужда от по-добра, по-голяма хармонизация, за да се преборим с укриването на данъците. По-голямата хармонизация обаче не означава загуба на национални компетенции. Става дума тук за сътрудничество между държавите членки. сътрудничество в областта на контрола. Комисията се опитва да създаде единно ДДС пространство. Това ще е модернизация на ДДС системата в посока упростяване и гъвкавост и устойчивост на измами. Мисля, че това е добра стъпка. Имам следните коментари. Най-напред член 7 и нуждата да се провеждат административни разследвания от страна на държавите членки, от една държава членка, насочена към друга държава членка. Държавата членка, която получава заявката за сътрудничество, трябва да може да подаде възражение. Това е основен принцип да приеме или да не приеме една държава членка в заявка за сътрудничество. Ако заявката не е приета, то това означава, че информация няма да бъде подадена. Но по принцип разследвания би трябвало да са възможни от страна на изискващата държава членка. Тези нейни права не трябва да бъдат ощетени. И глава 7. Наличие на служебни лица в рамките на администрацията. Проблематичен също така е и наличието на служебни лица в друга държава членка. На следващо място създаване на Еврофиск, глава 10. Е, това ще е поощри бързи обмен на информация между държавите членки и борбата срещу ДДС измамите. И накрая важно е да, да имаме контрол върху данъчната система на национално равнище. Трябва да има от една страна добро сътрудничество между държавите членки и нещо, което не бива да се забравя в 21 век новите технологии. Новите технологии, чрез които може да постигнем нашите цели. С интерес очаквам бъдещото си сътрудничество с колегите и отново благодаря на докладчика. Благодаря за вашето изказване, господин Лудвигсън от името на социалистите и демократите. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика Робърт Целер за работата по доклада. Както и комисията, която предлага редица мерки в областта на ДДС-то. Аз също съм на мнение, че е важно да укрепим мерките си за борба срещу данъчните измами. ДДС измамата е всъщност данъчна измама. За това приветствам предложението на комисията. Имам обаче съмнение, когато се говори за защитата на личните данни и защитата на личното пространство. Естествено, трябва да са спазени тези разпоредби, но от друга страна не бива да се ощетява борбата срещу криването на данъци. Трябва да има добро сътрудничество между Еврофиск и данъчните власти на държавите членки. Това включва обмен на документи и информация, когато съществува съмнението, че съществува ДДС измама, че е на лице ДДС измама запитващата, запитван, запитваният орган трябва да улесни работата на запитващия орган, подавайки информация. Според мен не е нужно да се защитава специално запитания орган, така както предлага докладчикът. Освен това, е, сертифицираните данъчно облагаеми лица. Това е съществен елемент в предложението на комисията. Той, според мен, трябва да остане. Този термин показва кои данъчно облагаеми, данъчно задължени лица са, се, могат да се ползват с доверие. Според мен това е много чувствителна област и би трябвало да се намерят решения, които да опосредстват ефективна борба срещу данъчните измами. Всяка година има криминални мрежи, престъпни мрежи, които извършват ДДС измами на стойност милиарди. Надявам се да намерим добри решения, въпреки че намирането на такива решения може да е трудно. Благодаря. Не виждам представител на АЛДЕ. Не виждам и представител от ГУЕ, но моли като е тук от името на зелените. Благодаря. Съгласна съм с това, което каза господин Лудвиксен. Ние подкрепяме и, ком... и предложението на Комисията за административното сътрудничество. Искаме да укрепим още повече капацитета на държавите членки за борба срещу данъчните измами. Ние имаме обаче малко по-различно мнение от докладчика и ще подадем за тази цел определени изменения. Ние виждаме какви са неговите изменения, но те се различават от нашата линия. Например, ние не искаме да премахнем концепцията за сертифицираните данъчно задължени лица. Това е важен елемент за да, да, важен елемент от ДДС реформата. Освен това, има изменения за защита на личните данни. Ние смятаме, че тези изменения са прекалено рестриктивни по отношение на обмена на информация между данни, държавите членки. Ние естествено подкрепяме обмена на информация и подкрепяме защитата на данните, но двете неща не бива да се противопоставят. Освен това, запитващият орган трябва да има достатъчни компетенции, както и запитания орган в съответната държава членка. Този Аспектът е доста ослабен в доклада на докладчика. Инструментите, е, които са налични за борба срещу данъчните измами, трябва да се използват по-ефективно. Трябва да има възможност за смесени одити. Ние подкрепяме този елемент в предложението на комисията. Освен това, ние бихме искали да укрепим сътрудничеството между държавите членки и Евроюст, Европол и ОЛАФ и да осигурим, че няма да има правни пречки в обмена на информация и борбата срещу престъпността. Освен това, искаме да има клауза за най-облагодетелства нация, нещо, което съществува в ДАК за прякото данъчно облагане. Т.е. когато компетентен орган получи информация от трета страна, тази, тези власти трябва да могат да подават информацията на заинтересованата държава членка. Благодаря. Благодаря, нямаме други докладчици в сянка. Нека попитам комисията дали тя иска да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на депутатите за подкрепата на предложението на комисията. Както казах, това е много важно допълнение към нашето предложение за реформата на ДДС системата. Ние търсим допълнителни инструменти за борба срещу данъчните измами. Мисля, че Днес се спряхте на основните елементи на нашето предложение. Съветът в момента преговаря по това предложение. Това е приоритет на българското председателство. Искам да подчертая, че новото в този регламент е възможността да имаме задължително административно запитване при определени обстоятелства. Т.е. когато една държава членка да помоли друга държава членка за разследване, за провеждане на разследване. Това е новото. Новото е данъчни администрации да контролират определени операции по смисъла на регламента, новия регламент за електронната търговия. Сега за премахването на разпоредбите за сертифицираните данъчни, данъчно задължени лица. Обелязахме си това, което бе казано, но нашето предложение си остава такова, каквото бе първоначално. Няма да го оттеглим, но от друга страна ние няма да предотвратяваме, да искаме да предотвратим преговори по останалата част на регламента. Ние се надяваме да има преговори и по този елемент за данъчно задължените лица в последствие. Сега за сътрудничеството с ОЛАФ, Европол и Евроюст, ние смятаме, че това е новост в текста и текстът не бива да бъде рестриктивен, що се отнася до обмена на информация. Знаем, че това е чувствителен въпрос за държавите членки, но се надяваме да намерим работещо, работещо споразумение. Сега за защитата на данните. Комисията предлага да се актуализират разпоредбите, така че да са в унисон с общия регламент за защитата на данните. Нашата цел тук е държавите членки да бъдат поощрени да обменят информация и в същото време правата на гражданите да бъдат защитени. Thank you. So this is leading us to... И така, преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Переш. Благодаря много за внимание разгледах предложението на нашия докладчик. Ам, искам да му благодаря. В допълнение към казаното на отоли Лудвиктън, с когато съм съгласна. Но що се отнася до административното сътрудничество, сме напреднали вече доста, включително и по отношение на ДДС. И добре си изпомням един а, скорошен пример за добро сътрудничество, споразумение за административно сътрудничество, което а, сключихме с Норвегия. Текстът беше прият единодушно от Европейския парламент. Беше малко необичайно. Разговаряхме с Норвегия за административно сътрудничество. Имаме много амбициозно споразумение и е, можем да използваме този текст в крайна сметка като модел. Защо не го използваме като модел за е, вътрешно сътрудничество? Слушам докладчика, но ми се струва, че се отдалечаваме от тази логика и бих искала да подхождаме не по-малко амбициозно, отколкото с Норвегия. И в крайна сметка трябва да видим и духа на този тип споразумение за административно сътрудничество. Дори тези, които са отвъд ДДС. Благодаря. Иска ли някой друг да се изкаже? Благодаря много, господин Гамс. Искате ли коментари? Е, е, да направите коментари. Нищо конкретно. Господин Зиле е, очаква да работи добре с докладчиците в сянка. Крайният срок за подаване на изменение 23 май 5, 5 часа. Разглеждане на измененията 18 юни. 19 юни гласуване в Комисията по економически въпроси и в пленарна зала през юли. 7 минути почивка, докато дойде господин Вербер за следващата тема.

Please be seated so that we can start next item. Thank you. We are starting... И така продължаваме с точка 6. Това е пруденциалния надзор на инвестиционните посредници. Това са капиталовите изисквания, регламента и директивата. Това е пакет, който има за цел да накара е, инвестиционните посредници да се съобразят с капиталовите изисквания от регламента и директивата 4. Предложения режим обхваща главно системно важните инвестиционни посредници, както и банки. Всички останали фирми в Европейския съюз няма да са обект на тези изисквания. Те ще са обект на опростени изисквания. Това предложение въжи за онези фирми, които са обхванати и от директивата за капиталовите, за, е, капиталовите изисквания и пазари. Докладчикът е представил 13 изменения по директивата и 34 по регламента. целта на тези изменения е да се заострят изискванията и режима за еквивалентност за, за фирми от трети страни. И така, докладчикът е Маркос Фебер. Имате 10 минути. Yeah, Много благодаря, господин председател, за встъпителните думи. Аз съм малко изненадан от а, онова, което вие казахте за общия подход, който австрийското председателство иска да постигне. Чух друго от тях. Ще изясним този въпрос. Разбрах, че по време на българското председателство са направен, е направен а, а, значителен напредък, така че през есента може да се започне с а, трилог. Това в началото ще се радвам на изясняване, защото имам друга информация а, рамката за пруденциален надзор а, е ориентиран а, към а, кредитните институции, като инвестиционните посредници имат а, друг бизнес модел, който се различава в много посоки от този на кредитните институции на банките. А, целта на това предложение е да постигне режим, който е ориентиран повече към инвестиционните посредници а, и това е свързано с а, преработването на директивите и регламента за капиталовите изисквания. Предлагат се а, двустепенен подход. Големите инвестиционни фирми а, да останат обхванати от а, механизъм за надзор. Това са така наречените инвестиционни фирми от а, първи клас. по-малките фирми трябва да бъдат а, измерени по така наречения коефициент К и предлагат а, различни финансови услуги а, да бъдат а, класифицирани в клас 2. А, а, най-малките инвестиционни посредници да влязат в а, клас а, 3. Принципно подкрепям класифицирането в три категории, предложено от комисията. Въпреки това, смятам, че предложението на комисията може да бъде подобрено в три посоки. Предложил съм изменения по тези три точки. На мен ми се струва, че новият режим а, трябва да предлага а, повече сигурност при планирането за инвестиционните посредници от клас 3. Нужна е повече гъвкавост, а, за да може да отговори на спецификите на различните видове инвестиционни посредници, които имат най-различни бизнес модели а, и, влиз, и попадат в този клас. А по отношение на а, инвестиционните посредници от е, трети държави и тук трябва да има еквивалентност. По планирането и е, сигурността Европейската комисия предлага а, е, да има количествени критерии за разграничаването на инвестиционни посредници от клас 3 и клас 2. Аз смятам, че има една гранична категория фирми, които в зависимост от критериите една година могат да попаднат в един клас, следващата година в друг клас, така че да има повече постоянство и когато се изчислява този коефициент К, да има а, повече постоянство, така че а, този коефициент да бъде изчисляван за по-дълъг период от време, например от 200 дни, така че при изчисляването на дневните, дневният оборот не бива да се вземат предвид тези а, големи отклонения в резултатите на, на фирмите, защото той не носи добавена стойност и ползи на инвестиционните посредници. Комисията иска да въведе по-простен режим за инвестиционните посредници, но въпреки това комисията продължава твърде много да се ориентира за правилата за надзор на кредитни институции и банки. Аз смятам, че няма нужда от докладване по държави за инвестиционните посредници, нямаме нужда от променливи за капиталовите изисквания ориентират продължават да са капиталовите изискванията, за капиталовите изисквания и това ще създаде затруднения за поне третата, третият клас от инвестиционни посредници, така че аз предлагам посредниците от е, клас 3 да могат да използват и други инструменти, с които да докажат е, достатъчно собствен капитал. За фирмите от е, трети държави. Повечето европейски фирми са със седалище в една държава членка, която предстои да напусне Европейския съюз. И тук трябва да си зададем въпросът за регулаторната рамка за трети държави, която ще бъде или ще става все по-важна. Еквивалентността може да се гарантира само тогава, когато третите страни подлежат на регламент, който се съотнася с европейския. И за това съм предложил списък на критериите за еквивалентност, за организациите, вътрешния контрол и така нататък да бъде уеднаквен, така че за фирмите от трети страни да въжат същите изисквания, както към фирмите от Европейския съюз. В Европейския съюз предимно банките могат да търгуват с финансови инструменти или да търгуват с финансови инструменти. това не въжи за фирми от трети държави за сега, за да предпази европейските фирми от нежелана конкуренция и отежнени условия в сравнение с дружество дружества от трети държи, страни вече сме говорили в връзка с директивата за пазар на финансовите инструменти в тази комисия, че има и политически критерии, като например по ДПФИ 2 се признаха швейцарски институции в рамките на една година и не бива тези изисквания да бъдат вложени в делегирани актове, за да могат европейските се законодатели да бъдат участници в проекта. Смятам, че с моите изменения подобрявам значително предложението на комисията и се радвам на по-нататъчно сътрудничество с докладчиците в Сянка и колегите в тази комисия. Благодаря. Благодаря, Маркус. Сега а, информацията относно амбициите на председателствата а, е причина на, за разликите в а, а, информацията, която имаме ние. Не знам дали сте интервюирал друго австрийско председателство. А, аз говорих с секретарията, казва председателят. А, госпожа Берес е. А, ще говори от името на социалистите и демократите. Аз ще а, говоря от една страна от името на докладчика в сянка, от друга страна и аз имам няколко коментара и ще се опитам да ги обединя. Мади Дълбо е докладчик в сянка. Тя се извинява, че трябва да отсъства а, поради важна среща в а, там. Ще прочета нейните бележки. Тя приветства предложението на комисията, вярва, че това предложение е добро, че то ще укрепи пазара на капиталите, защото ще извади малките инвестиционни посредници от обхвата на директивите за капиталовите изисквания. Комисията предлага пруденциални изисквания, които са по приспособени към рисковите профили на фирмите. Често пъти малките инвестиционни посредници нямат големи портфолия и не поемат големи рискове. В същото време предложението на комисията в внася повече равнопоставеност, като например подлага на по-строги изисквания големите инвестиционни дружества комисията иска опростяване, това е положително, но в същото време трябва да се внимава опростяването да не се отрази зле на устойчивостта на финансовите пазари и трябва да гарантира финансирането за реалната економика комисията предлага, всъщност докладчика предлага повече пропорционалност, това е добре. Предлага се разделение на три класи, класа на инвестиционните посредници. Докладчикът в Сянка е внесъл изменения, за предотвратяване на нежелани последици за бизнес моделите на по-малките инвестиционни фирми. Моята колежка не е сигурна дали националните компетентни органи трябва да получат повече правомощия за класифициране на дружествата и не е сигурно дали това ще допринесе за повече пропорционалност. Голяма част от инвестиционните посредници са със седалище в Великобритания. Брексит ще има въздействие върху това и комисията, предложението на комисията ще внесе повече баланс. не се знае дали правилата за възнаграждението е свързано с а, а, досието по а, и а, 4 и а, има облегчен режим за някои инвестиционни посредници в сравнение с а, банки. Като координатор на социалистите и демократите, аз трябва да кажа, че Изцяло подкрепям а, това мнение, но въпросът е дали да добавя сега моите собствени коментари или да взема думата втори път а, в а, рамките на спонтанните изказвания. Ще ви дам а, думата след а, другите докачици в сянка. Господин Луке. Господин председател, ще говоря на немски. аз приветствам подхода на комисията като цяло. А, с въвеждането на тези три класа а, в инвестиционните посредници да се въведе, въведат и разлики за капиталовите изисквания и а, изискванията към надзора. А, тук споделя мнението на господин Фербър, че предложението на комисията е твърде калибриран на фона на въпроса как са регулирани банките, например. И а, тук а, стигам до първата си забележка. Когато говорим като цяло в а, ако дерегулираме а, и това е посоката, в която искаме да вървим а, а, във връзка с а, това а, предложение Принципно имаме две възможности за дерегулация. Или ако се ориентираме към изискванията за надзора, за финансовата стабилност по отношение на кредитните, на финансовите посредници или създаваме равнопоставеност между банките и инвестиционните посредници, които работят на един и същи пазар. Аз лично смятам, че трябва да изберем първия вариант, т.е. не бива да искаме от финансовите посредници повече неща, отколкото са необходими за осигуряването на финансовата стабилност. А, банките също могат да променят своя начин на работа, така че да бъдат конкурентно способни предлагам да има повече избор, избор от Каймир и KCMG. Втората важна точка е по отношение на дефиницията за малките инвестиционни посредници трябва дефиницията да бъде по-широка. За сега има да, повече рестрикции. А, например, те са изключени от а, някои видове дейности. Аз мятам, че те а, трябва да могат да упражняват такива дейности и трябва да има по-нисък прак за излизането на пазара на такива инвестиционни посредници. А, не смятам, че трябва да има изисквания към възнаграждението или пък изисквания за публикуване на схемата за възнаграждение на тези фирми тук а, говорим само за малките или средните инвестиционни последници. Е, те не са важни, системно важни за пазара и за това не бива да изискваме подобни неща от тях. На трето място еквивалентност на дружество от трети държави. Съгласен съм тук с господин Фербер. Аз смятам, че трябва да поддържаме отвореността на капиталовите пазари и да работим с фирми и с седалища извън Европейския съюз. И за това не разбирам, господин Фербер, вашето изменение 28. Може би можете да обясните защо го правите. Ако изключим от DPFI една част от изискванията, за фирми от трети държави, ще ги стимулираме да променят седалището си и ще представлява това една протекционистична тенденция. Аз мятам, че а, това ще противоречи на отвореността и равнопоставеността на финансовите капитали. Това са за сега моите забележки. Благодаря. Благодаря. Има ли докладчик в сянка от Алде? Не виждам. Господин Ламбърт може би има заместник от името на Алде, господин Гигот. Може би иска да вземе думата. I have no intention, Chair, to join GUE. Uh, I'm so strongly... Нямам намерение да се присъединявам към ГУЕ, защото съм проевропейски настроен заявявам официално. Не знам защо моя колега е в а, ГУЕ. Знам, че социалистите и демократите също а, искаха да ви привлекат. Сега имам ли думата или не? Имате думата. Имаше грешка в списъка на ораторите. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря на комисията за а, нейното предложение, което в общи линии е много добро. Благодаря и на нашия докладчик, а, който е свършил добра работа със своите изменения. Радвам се да чуя и дебата. Зелените винаги са смятали, че трябва да има пропорционалност в финансовите регламенти и правилата трябва да се основават на а, добър анализ какви а, правила са нужни за какъв бизнес модел. Има няколко изменения на докладчика в тази посока. А, например, празнотите по отношение на SI. Вашето предложение иска да затвори тази празнота. Вие се стремите и към еквивалентност и равнопоставеност на трети държави. Можем да подкрепим всичко това. Когато имаме въпрос към комисията и виждаме, че участниците на пазара и нашите граждани се притесняват дали а, предложените категории се основават на правилните критерии. Аз мятам, че от една страна системата е била твърде сложна за средните и малките участници. Но когато има много пари за управление, и малко капитал, няма да има европейски надзор за вас и строги правила, въпреки че вашата пазарна сила може да е значителна. А, така че има засилващ се дебат а, за ролята на а, управляващите а, имущество и активи, а, които могат да действат и на ниво а, на държавно ниво. Така че трябва да се потърсят по-добри критерии, а, особено за фирми, които а, имат а, влияние върху пазара, като а, управители на а, инвестиции или на а, активи, аз смятам, че трябва да обърнем внимание на ролята на а, големите посредници и а, управля, управляващи а, активи. И смятам, че а, по отношение на изискванията към а, капитала не бива да има свобода, твърде много свобода за собствена преценка. А, дори и когато нямате а, не изпълнявате изискванията, може в случай на съдебно преследване ощетените да не получат компенсация. Така че а, трябва да има избор между дискреционния и недискреционния подход. А, ние предлагаме да има повече прозрачност за рисковите, свързани с околната среда. Ние ще направим изменения, които ще въведат тези а, убеждения в а, сферата на инвестиционните дружества, като отчитаме изискването за пропорционалност. И накрая подчертавам, че ние смятаме, че априори някои правила, и тук ще се съглася с господин Луке, по отношение на инвестиционните фирми, като например данъчно докладване или информация за структурите на възнаграждение и други изисквания за обнародване не бъдат изпълнени можем да не забележим някои очевидни рискове. Ще спра до тук пропорционалността, която комисията предлага да се въведе и идеята за опростяване предполага по-строги правила за по-мощните действащи лица, които упражняват все по-голямо влияние на пазара и а, тяхното влияние се засилва а, и се променя от началото на въвеждането на тези законодателни актове. Благодаря. Господин Виегас от а, ГУЕ не присъства, но има негов заместник. Господин Ягас не е тук. защото трябваше да присъства на друго място и съм сигурен, че до няколко дена ще а, а, направи своя личен принос. Аз а, не искам да се изкажа от негово име, но в коментар а, към казаното на, от господин Гиголд а, за това дали представлява Обединената левица, начинът по който той се изказа спрямо Обединената левица и спрямо мен лично беше е, е, не особено подходящ и несправедлив. И тъй като сме добри приятели, искам публично да го помоля да не прави такива коментари а, е, в бъдеще. А, благодаря ви много. Надявам се, че няма да има такива а, проблеми за бъдеще. А, спонтанни изказвания. госпожа Сандърс и след това госпожа Берес. И аз искам да благодаря на докладчика за направените коментари и искам да говоря за третите страни. Мисля, че е важно да се засилят разпоредбите, свързани с третите страни и особено у нези, които съществуват в регламента за пазарите на финансови инструменти. По-настоящем тези правила не са достатъчно ясни и солидни. Режимът на еквивалентност, който се прилага, не дава възможност да се решат два типа проблеми. Първата група проблеми е свързана с лоялната конкуренция. Мисля, че е важно европейските инвестиционни фирми да се конкурират с фирми от трети страни при еднакви условия, т.е. онези фирми, които са от трети страни, да трябва да спазват същите правила. Вторият въпрос е свързан с финансовата стабилност. И в тази връзка измененията, направени от докладчика за ограничаване на риска в инвест инвестициите в трети страни е, е, са добре дошли. Това е от мен. Благодаря. Oui, merci. Euh, euh en, en complément de, de ce qu'a dit notre rapporteur euh, fictif. Euh, Госпожа Берес, напълно съм съгласна с направените коментари. Искам да направя аз няколко коментара. Първо по определенията за трите категории дружества и безпокойството за конкретния режим за инвестиционните фондове. по някой път има обвърквания с квазибанкова дейност. и, е, и, и за това е, дали изискванията на Европейската банка се прилагат. Има три типа инвестиции. А, въпреки, че разграниченията между тях могат да се обсъждат в повече подробности, но е, според мен не е подходящо банки, които се занимават с подобни странични на банковата дейност занимания да работят в по-благоприятни условия от всички останали. След това възнагражденията господин Лука, Луке се спря на темата. Мисля, че разпоредбите за възнагражденията са важен системен елемент, защото знаем какви изкривявания могат да възникнат. Сега, измененията на докладчика има риск е, посредством този доклад да се направи невъзможно да се реши проблема с режима на еквивалентност в доклада, с който се занимава Брайан Хейс. Говорихме за режима на еквивалентност, свързан с политически арбитраж. Е, понякога говорихме примерно за еквивалентността с Швейцария в областта на Мифит и Мифир. Всички дебати, които сме провеждали, показват, че всъщност солидността на режима на еквивалентност трябва да почива само единствено на технически изисквания. И той се решава едностранно и правомощите за това са у комисията. А, ако се направят пребожните изменения, всъщност предотвратяваме възможността да се вземат решения в контекста на доклада за... на Брайан Хейс. Как възнамерявате да се разрешите този конфликт? И сега по същество режима за еквивалентност трябва да е много твърд. Това трябва да е режим, който по никакъв начин да не може да дестабилизира финансовата област, нито да даде на аутсайдери привилегировано място в нарушение на принципите на лоялната конкуренция. И се надявам, че точно това ще постигнем с доклада на Брайан Хейс. Разбира се, трябва да имаме предвид това и в контекста на графика. Разбира се, също графикът засяга и работата на съвета. По някой път те се бавят, по някой път изненадващо вървят по-бързо от нас. Ако стане така, че по тази тема вървят по-бързо от нас, е добре да си дадем малко повече време да видим възможността за постигане на равновесие в контекста на нашата комисия по тази тема, която е изключително важна в контекста на Брекзит. Благодаря много. Давам думата на Европейската комисия. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur le rapporteur et aux membres de la Commission pour, euh, pour ce débat et pour... Благодаря, господин докладчик. Благодаря на Европейската комисия благодаря на всички, които се изказаха за дебата и на докладчика за подкрепата. Това за нас е насърчаващо. Нека само да припомня какви са основните цели, които се опитахме да постигнем в този текст. Първо се опитвахме да направим така, че различните инвестиционни дружества, които действат активно на вътрешния европейски инвестиционен пазар, да подлежат на провинциални правила които да покриват а, извънредни обстоятелства. Първоначално юридическата рамка беше създадена за банки. В този текст опитваме да идентифицираме риските, а, рисковете, извинете, на които са изложени тези фирми и да наложим определен режим за контролиране на тези рискове трябва да се прилага пропорционалност също времено, защото тези фондове играят важна роля на европейския пазар за финансирането на економиката и би било добре правилата, които се налагат, да им помагат да изпълняват задачите си, като същевременно се прилагат и пруденциалните норми. Третата част, третата цел – беше да направим така, че към дружеството от трети страни да се прилагат засилени правила, вземайки предвид, че правилата за еквивалентност, които се прилагат сега, са възникнали по-рано и са свързани с предоставяне на определени услуги в много по-малък процент и, и е, дял на присъствие на пазара, отколкото е, ще стане съвсем скоро. Е, чакаме референтните правила за решенията за еквивалентност. Целта е да има възможно най-добро съвпадение между правилата, които се прилагат в третите страни и онези, които се прилагат в Европа. Целта е да има надзор, за да може действително е, да има е, равнопоставеност между европейските и външните инвестиционни фондове. Благодаря ви за положени труд и сме на ваше разположение. за да намерим възможно най-добри решения. И накрая във връзка с казаното от господин Гиголд за управителите на активи. Подхода, който следвахме във връзка с класификацията е като цяло количествен. Всъщност е, работим възоснова основа на размера на управляваните активи. И вземайки предвид а, размера на активите, попадате в категория 2 или категория 3. Също времено, качествени критерии на този етап не се прилагат. добре е да се има предвид дали дадена институция е от системно значение. И трябва да се видят определени услуги, и да се види дали е, не е добре някои услуги да се разглеждат а, при по-строги условия, отколкото други, за да се погрежим, когато има такъв а, трейдинг а, от системно значение, този тип дружества да бъдат третирани по същия начин, по който са третирани банките. И да се изисква съответната лоялна конкуренция. И, за, и това е необходимо, за да се постигне лоялна конкуренция. Благодаря ви много и сме на ваше разположение за съвместна бъдеща работа. Благодаря ви много. Господин Фервер. Много благодаря за многобройните ви бележки. От една страна те показват, че по някои въпроси ще се разберем бързо, а други трябва да обсъждаме. Това е съвсем нормално. Бях изненадан на, на някои места. Дадох на всички докачици в Сянка график на дейностите си и аз се нанесох в този график, поставих си срокове, това може би беше изненада за някой от вас. Нямаше въз, възражение. А, сега съм изненадан, че трябва да чакаме доклад по собствена инициатива, за да можем да говорим за а, еквивалентност. А, това е докладът а, Хюбнер, а, но докладът а, Хюбнер а, също съдържа някаква информация, която е свързана с еквивалентността. Също както доклада Хейс. Не мога да си представя как ще се отрази това на нашата работа и аз мятам, че можем да говорим за еквивалентност, независимо от доклада Хейс, просто понеже а, имаме график. Можем да отчетем съдържанието на доклада Хейс, но трябва да знаем, че и доклада на Хюбнер още няма да е на разположение. Вие споменахте примера с Швейцария, аз мога да дам примера с САЩ и смятам, че начинът по който се гарантира равнопоставеност и еквивалентност не е удовлетворителен. Аз смятам, че а, тук трябва да сме доста по-рестриктивни, за да не стане така, че предприятия от трети страни а, да бъдат неравнопоставени на финансовите пазари на Европа. Можех да дам и този пример и това може да опише ситуацията по по-различен начин. На трето място, големите инвестиционни посредници ще останат под въздействието на регламента за капиталовите изисквания. Ще трябва да спазват всички изисквания за докладването по държави, за информацията, за възнагражденията. И смятам, че а, от друга страна трябва да има разлика между финансов посредник, а, който оперира с а, милиарди и други, които оперират с а, милиони. Трябва да има пропорционалност а, за различни видове инвестиционни посредници. Едните са важни за пазара, систем, системично важни, други не са. Питахте ме за изменение 28. Предложил съм обосновка. Ставаше въпрос за това да няма предимство за инвестиционни посредници от трети фирми, тъй като те имат повече разреши правомощия за действие, отколкото европейските. Това противоречи на нашата идея като цяло, а именно, че ни забраняваме неща в Европа, които са позволени в трети държави. Това означава, че една част от действията ще се изнесат от Европейския съюз, за да не подлежат на надзор, ще бъдат пренесени в трети страни. И за това смятам, че а, не бива да си вредим с а, твърде строги изисквания. Аз смятам, че има неща, които можем да обсъждаме допълнително. Ще имаме нужда от срещи на докладчите в Сянка в рамките на времето, което сме отделили. По отношение на сроковете за внасене на изменения, Смятам, че ако искаме процесът е, да бъде е, в някакви разумни времеви рамки, трябва да отделим седмица, не месец. Например, е, сега е ясно, че могат да се внасят изменения до определен срок и смятам, че трябва да водим интензивни разговори, за да постигнем компромис и да използваме добре времето, което ни е, е на разположение е, до лятната вакансия. А, ако започнем с трилога чак през есента или а, е, рано през зимата, няма да го приключим това досие до края на мандата на Европейския парламент. Така че смятам, че трябва да подходим стегнато, за да приключим досието до края на настоящия мандат. А, не смятам, че ще си направим услуга, ако оставим тази тема за следващия мандат на Европейския парламент. Много благодаря, Маркус. Позволете ми да обобщя госпожа Берес. Извинявайте, господин председател, че взимам думата отново, но по въпроса за крайния срок за подаване на изменения. Е, доколкото разбирам, докладчикът е съгласен. Календарът е привилегия на председателя в Европейския парламент, не на докладчиците. Има определен правилник за работата на пленарния състав и възоснова на това се вземат решенията и за графика на комисиите. Така че разбирам, че по този начин се вземат решенията за графика. Напълно съм съгласна, че е важно да се приключи работата по тези законодателни текстове до края на мандата, но времено има множество други текстове, при които е не по-малко важно да се приключи преди края на мандата, а графикът е много по-лек, много по-малко сгъстен. Затова предлагам да се предложи на постоянния председател на нашата комисия да изиска отлагане с един месец на крайния срок за подаване на изменения защото темата е изключително важна а, и въпросът е от основно значение. Не може да вземаме решения по подобни теми без да сме имали достатъчно време да ги обсъдим и обмислим. И така, господин председател, моля да не приключваме по този начин днес, а да запишете искането на групата на социалистите с един месец да се отложи крайния срок за подаване на измененията. Добре, нека да направя следните предложения. По настоящем крайният срок за подаване на изменения е 24 май по обяд. Разглеждане на измененията 18 е юни, гласуване в ИКОН 24 септември, и след това пленарно. Е, вземайки предвид обстоятелствата, е, ще се обърна към нашия председател, господин Галтиери, който присъстваше на тази част от дебата, да разгледа темата с докладчика и да обмисли възможностите, е, за да се получи по-добра яснота за графика, за да може по темата да се е, постигнат възможно най-добри резултати. И така, господин Готиери, е, ще ме обсъди темата с господин Ферберт, но по-настоящем графикът остава такъв какъвто е. Сигурен съм, че господин Готиери ще ни предостави повече информация. Благодаря.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 So, dear colleagues, welcome for this very important voting session. As you know, we are going to vote two important uh, draft report on two regulations. Uh... Ще гласуваме два основни доклада. за капиталовите пазари, съюза на капиталовите пазари, за влиянието на съпътстващите събития, които всички ние знаем. Нека направим проба. Please, everybody is invited to put the voting card and to vote. I still see така че моля гласувайте за проба. Okay. Colleague is not voting, but okay, so we can start with uh, Mr. Langen uh, report. Започваме с доклада Ланген. Седемдесет и седмо, седемдесет и девето изменение за против Прието, но нека проверим. Vote is closed. Is adopted uh, amendment 78. Прието. 78 пада. Компромис 1. За. Против. Прието. Изменение Разделно гласуване за 80-то. За, против, въздържали се. Проверка. Open. Vote is closed. Is adopted compromise 16 Компромис 16 за. Против. Прието. 14 за. Против. Въздържали се. Прието. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 89 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Прието. 96 за. Против въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърлено. 121 за, против, въздържали се. Нека проверим. Дебат.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 Vote is closed. A draw. So it's rejected. Отхвърлено. 126 за, против. Прието 127 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 4 за, против, прието. 155 за, против, въздържали се, прието. 154 за, против, въздържали се, отхвърлено. 156 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка, добре, проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. Компромис 6. За, против. Прието. Компромис 7. За, против. Прието. 175. За, против. Въздържали се. Нека проверим. Vote is closed adopted one vote majority 176 in 176 за против въздържали се прието компромисите за против Vote on the compromise 5 electronic vote vote is open Гласуваме електронно моля по компромис 5 Vote is closed Край на гласуването Прието Компромис 5А Отпада. 188. За. Против. Въздържали се. Проверка. Seen all the hands, so need to check. Vote is closed. Yes, it's rejected. 190. 190. 190 за, против, въздържали се, отхвърлено. 192 за, против, въздържали се, отхвърлено. 193 за, против, въздържали се, отхвърлено. 194 за, против, въздържали се, отхвърлено. 195 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 198 за, против, въздържали се, отхвърлено. 201 за, против, въздържали се, отхвърлено. 202 за, против, въздържали се, отхвърлено. 203 и 204 за, против, въздържали се, отхвърлено. 205 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 211 за, против, въздържали се, отхвърлено. 213 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 217 за, против, въздържали се, прието. 218 и 19 за, против, въздържали се, прието, 220 за, против, прието, 221 за, против, въздържали се, отхвърлено. 222 за, против, въздържали се, отхвърлено. 223 за, против, прието. 224 за, против, прието. 225 прието. 226 за, против, отхвърлено. 21 за, против, въздържали се, прието. 229 за, против, въздържали се, отхвърлено. 230 за, против, въздържали се, отхвърлено. 231 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 11 за. Да, извинявайте. Електронно гласуване. Vote is closed. Adopted. Прието е. 254. In favor. За. Против. Отхвърлено. Компромис 12 прият. Компромис 13 за против, прието. 266 за против, въздържали се отхвърлено. 15 за против, прието. 273 за против, въздържали се, отхвърлено. 274 за, против, въздържали се, отхвърлено. 275 за, против, въздържали се, отхвърлено. 277 за, против, въздържали се, отхвърлено. 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. 34 за, против, въз... проверка. Thank you. Vote is closed. Is adopted. 35 in favor. 35 за, против. Въздържали се. Отхвърлено. Forty one, yes, forty one in favor against abstentions rejected sixty. 41 за, против, въздържали се отхвърлено, но нека проверим. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 67 за. Против. Въздържали се. Прието. 75. Аша против, въздържали се, отхвърлено. Електронно гласуване за целият текст. Край на гласуването. Текстът е прият. Поздравление за докладчика. Искам да ви помоля да ни кажете какво смятате за следващите стъпки. Е НП предлага да е, обсъдим доклада в пленарна зала. Аз подкрепям тази идея, но да не гласуваме за мандат за преговори. Това го отхвърлям. Добре, няма да има изискване за триалози. Добре, няма да гласуваме. Ще отиваме направо в, на пленарно обсъждане. Добре, поздравления. Now we move to, uh, Danuta Hubner. Доклада на Данута Хюбнер.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 467 473 за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение 468 и 472 за, против, въздържали се. Отхвърля се изменения 469 и 471 за, против, въздържали се. Отхвърля се изменения 474.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 taken the list? Withdrawn. Okay. withdrawn, so compromise 29, in favor, against, abstentions adopted. 29 за, против, въздържали се, приема с Изменение 504 за, против, въздържали се, приема с... Отвърля се, извинете. 505 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за против въздържали се приема с изменени Компромис 32 за против въздържали се приема се. 33 за против въздържали се приема се. Изменение 554 за против възражали се отхвърля се. 554 за против възражали се отхвърля се. 34 изменение за против възражали се. Компромис 34, извинява се председателя за против въздържали се. Приема се 34А. За против въздържали се приема се. Изменение 569 за против въздържали се отхвърля се, 570 за против въздържали се отхвърля се, компромис 35 за против въздържали се приема се, 36 за против въздържали се приема се, 576 за против въздържали се отхвърля се, 577 за против въздържали се отхвърля се, 578 за против въздържали се отхвърля се, компромис 37 за против въздържали се приема се 308, за против въздържали се приема се 592, за против въздържали се отхвърля се 599, за против въздържали се приема се 100, за против въздържали се приема се компромис 39, за против въздържали се приема се компромис 40, за против въздържали се приема се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 The vote is closed. Is adopted amendment 112. Приема се. 112 за против въздържали се. Отхвърля се. 113 за против въздържали се. Отхвърля се. 114 за против въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте.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 Приема се 127 за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 42 за против въздържали се. Приема се. На изменение 129 за против въздържали се. Отхвърля се. 130 за против въздържали се. Отхвърля се. 2 за против въздържали се. Приема се. 140 за против. Електронна проверка.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 Изменение 229 за против въздържали се отхвърля се. По именно гласуване по текста с приятите изменения. Заповядайте. The vote is closed. <laughs> Край на гласуването. 45 има за, 4 има против, 5 има въздържали се. Поздравления за докладчика. And now we will vote also by roll call vote Ah, are we finished? No, no. not yet. We will vote by roll call vote. Поименно гласуване с откриването на преговори въз основа на доклада, който беше току-що прият. Моля, гласувайте. The vote is closed. 47 in favor. 47 гласа за, 3 против, 3 въздържали се. Има голямо мнозинство. Господин Ламберг, господин председател, имайки предвид на скоростта, с която работихте тази вечер, може би е добре да гласувате като заместник председател, да бъде станете заместник председател на парламента и да водите гласуването в пленарна зала и да има състезание между вас и Хайнер Виланд с един и същи списък, да видим кой ще е по-бърз. Uh, we will consider this suggestion. so, thank you very much. Martin Schulz is coming back. Uh, so, uh, tomorrow we will start, uh, but let me say that... Позволете ми да кажа, че е, е много добре това, че в толкова кратък срок такава, такава голяма мнозинство прие два доклада от такова голямо значение. Поздравление на докладчиците за отличната работа. Това е много силен знак, че парламентът е способен да заби своята позиция пред съвета и да настои за придвижване напред на важни теми за финансовата стабилност на Европейския съюз. Благодаря ви много. Поздравления на докладчиците и поздравления на всички, които участваха. Продължаваме заседанието си.